Възобновяваме разискванията на 5 октомври. Е, беше предходното заседание. И така, скъпи колеги, преди да започнем днешното заседание, бих искал да отдадем почет на памет